стават жертва на трафикантите в Европа. Това са и деца, и непълнолетни. В Европейския съюз го виждаме. Освен това, има незаконно каналджийство и по отношение на стоките. Например, в Швеция се е, внася незаконен бензин. Всичко това вреди и на околната среда. Ние трябва да предприемем действие. В противен случай сме едни лицемери. Благодаря колегата Георгио. Кирия Фондер Лайен, стимитикате ке Благодаря. Е, госпожо Фондерлайн, вие ни напомнихте за ситуацията е, днес. Е, е, трябва да работим, за да подкрепим европейските граждани. Трябва да работим обаче в подкрепа на работещите. Естествено, че банковия, економическия, паричния съюз са важни проекти, но да не забравяме е, какво прави Ердоган е, по отношение на Кипър, е, да не забравяме какво става в Сирия и какви са действията, включително и на Ердоган по отношение на Сирия. Нуждаем се от обновяване във всички области. Възможно ли е човек като Ердоган да бъде стратегически партньор на Европейския съюз? А и ситуацията по отношение на мигрантите, е, от гледна точка на самите хора, хора, които умират, много ви моля да ме слушате внимателно. Аз смятам, че действително трябва да преосмислим много добре нашата политика по отношение на партньорите. Колеги, много ви моля да имате предвид, че очевидно и спонтанните изказвания няма да могат да бъдат включени в програмата, тъй като сме е, е, закъсняли много. Господин Радачовски. Господин, госпожо председател, аз съм убеден, че трябва да отдадем дължимото на гражданите на Великобритания, на господин Фараш, на консервативната партия, за това, че имаха коража да посочат пътя, по който трябва да върви Европа. Обединеното кралство не излиза от Европа, излиза от е, Европейския съюз, от бюрократичните институции. Аз съм убеден, че в близко бъдеще Европейският съюз ще се състои от независими страни, които ще си сътрудничат без да бъдат управлявани по бюрократичен начин от Европейския съюз. Драги приятели от Обединеното кралство, успех! Господин Каспари за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската комисия и председателя е, Урсула фон дер Лайен представиха една много амбициозна програма. Точно това, от което се нуждаем от кораж, от ориентация, от идеи, от лидерство. Благодаря, госпожо фон дер Лайен. От това се нуждае Европа в момента и това очаква от нас Европа. Но от друга страна, е съветът. Скъпи е, Шаро Мишел, е, Жан-Клод Юнкер имаше през последния мандат също чудесни идеи. Но през последния мандат на председателя съвета не можа да вземе нито едно разумно решение. Колко пъти държавите всъщност блокираха решението, не бяха в състояние да вземат решение дори и с обикновено мнозинство. Колко изследователи всъщност загубиха проектите си, колко възможности бяха пропуснати, колко пари бяха пропиляни, точно защото съвета блокираше, а не вървеше напред. Трябва да спрем с блокажа. You, Благодаря ви, госпожа Дали. Аз се надявах, че ще се стигне до цел по климатичната неутралност до 2050 година в съвета, но Польша е на различно мнение. Надявам се, че това е въпрос на време. Надявам се, че всички държави членки ще се ангажират и няма само да се ограничават до някакви е, запаметяващи се изрази пред пресата. Не може няколко големи държави всъщност да задават тона. Зеленият курс е много добра идея, но ако държавите членки са убедени, че той си струва, трябва да го подкрепят и финансово. Да, знаем, че има предизвикателства, но те дават и възможности, ако ние сме обединени. Институциите и държавите членки. Благодаря, госпожа Ае. Благодаря госпожо председател. 237-237 милиарда. Ето това е дефицита, който разделя държавите от парламент. Със своето предложение Финландия задълбочава разделенията. Тя не удовлетворява нито мнозинството, които искат повече, нито младсинството, което иска по-малко. И това без да се смятат новите амбиции. Що се отнася до това, откъде ще дойдат парите, това е съвсем различно. Господин председател Мишел, извинявайте, госпожо, бихте ли намалили темпото? Господин председател Мишел, държавните и правителствени ръководители ви възложиха отговорността да намерите квадратурата на кръга. Няма съмнение, че ще ви трябват няколко нощи. Последното заседание беше плодотворно, но новините са добри, готови сме да помагаме пар... парламента има отговор на проблема. Собствени ресурси, Европа има нужда от финансова автономия. Да, има нужда собствени ресурси, които ще ни дадат възможност да осъщаваме политиките. Ето тук се пресичат държавите, комисията, Европейския парламент. Собствените средства, които някои държави не искат, не са проблемът, те са решението и това е причината, поради която ние няма да дадем своето решение, без да се постигне напредък в тази област. Благодаря. Госпожа Даудинг за минута и половина. Благодаря ви. За жалост, всички ние, които вярваме, че Европейския съюз дава най-доброто бъдеще на Обединеното кралство и останалата Европа, сега трябва да се изправим пред Брексит. Европейския съвет на последното си заседание потвърди своята решимост да има равни условия, що се отнася до търговските стандарти в Европа и в Обединеното кралство. Но новото правителство в Обединеното кралство вече заплашва, че ще се отклони от този принцип. Освен това, за нас са важни правата на работниците, екологията, но всичко това също е застрашено от един Брекзит без споразумение до година. Този парламент, избран чрез пропорционална представителност, доказва какво може да се постигне, когато народите работят заедно и представляват гражданите срещу интересите на глобалните корпорации – Борят се срещу проблемите на климата, социалната несправедливост. Гражданите очакват от своите правителства да оказват закрила срещу интересите на корпоративната власт. Много граждани в Обединеното кралство ще продължат да гледат с надежда към Европейския съюз за преодоляване на тези предизвикателства. Благодаря колегата Вилимски. Благодаря, дами и господа. Е, слушайки изказванията тук, аз си мисля, че според че не виждате криза. Няма криза с миграцията, няма социална криза, има само климатична криза. Всички само за това говорят. Чухме ви, че обявявате а, климатично извънредно положение. Това е истерична реакция, с която обаче привлече мнозинство. Това, което не разбирам е защо европейския елит се качва на самолети и отива в Мадрид, за да се произнасят още речи. А Какво ще кажете е, за пътуването между Брюксел и Страсбург? Аз смятам, че това трябва да се приеме сериозно. Не смятам, че имате мнозинство за това, което сте предприели. Благодаря, госпожо председател. Господин Елкар, познаваме ги. Вие изразихте разочарование за Мадрид. Да, разбирам че не можете да, да съберете подкрепата на всички. А каква е, каква е, какъв е въглеродният отпечатък от климатичната среща на върха? Миналата година ще има среща в Глазго, след това ще има в Дърбан, Кали, Единбург, Киото. Дами и господа, непрекъснато се пътува за всички тези срещи и емисиите на емисиите от Формула 1 са по-низки, колкото на всичките срещи на върха. Мисля, че трябва да се сложи край на, стъпите, на скъпите конференции и, а, не, или поне емисиите от всички конференции да се равняват на емисиите от Формула 1. Господин Фараш. Уважаеми колеги, след три години измами и липса на почтенност. Сега вече ще напуснем през януари. И някои ни казват, вие ще станете трета страна. Не, ние ще станем независима страна, която се управлява сама. Няма да се водим от заблудите на тази своеобразна катедрала. Не ни трябват бюрократи като Мишел или Фундерлайн. Чухте ли как говориха по-рано? Ами те бяха толкова скучни. Но имам една добра новина. Проучванията в Полша показват, че там вече мнозинството вярва, че доброто бъдеще на Полша е извън Европейския съюз. Брексит е само началото. Ние ще поведем една Европа на суверенните държави, които работят заедно и са приятели. Мисля, че едва ли ще се сприятелите с когото и да било, ако ги описвате като скучни Проявявайте малко уважение към членовете на парламента и хората, които каним като екип. И тъй като съм председател, нека кажа, ние всички имаме лица. И ако описвате някой като безличен, то мисля, че безличните са тези, които защитават Брекзит. Господин Обрихт, една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Е, ще кажа, че съм от Полша и съм доста изненадан от това, което вие говорите за моите граждани в, е, и съграждани в Полша. Е, може би имате предвид друга страна. Три забележки ще направя. Първо, ще благодаря на председателя на Европейския съвет за готовността да водим разговори по МФР вчера вечерта. Много благодаря за готовността да взаимодействаме. Очевидно ще става дума за трудно сътрудничество, но трябва да започнем. Съветът не е затворил вратата е, по отношение на преговорите е, и преговорните котии. Естествено, това е само началото на разговорите, но това е едно надежно начало за по-нататъчния ход на преговорите. Хубаво е, че съвета не затваря вратата, казва нещо, продължаваме преговорите. И освен това, важното политическо решение Брексит предлага много шансове, но шансове, които са свързани с важни финансови решения. Благодаря. Следващият оратор е господин Силва Перейра. Да, благодаря, госпожо председател. Ясно е, че в Камерата на представителите сега има мнозинство за приемане на споразумението за отегляне и а, приключване на Брексит. Това е тъжен момент в историята на Европа, но е демократичен избор, който ние уважаваме. Господин Фараш каза, че Европа е затвор на нациите, с което не сме съгласни. Наше... Сега ние сме длъжни да се съсредоточим върху общото си бъдеще и това означава да преговаряме с Обединеното кралство и да постигнем добро добри политически и економически отношения, които запазват отношенията и заедно с това запазват единството на вътрешния пазар и високото ниво на екологична социална защита. Това е ключът към успешните преговори. Едва в края на 2020 година ще знаем дали сценария за Брексит без споразумение е избегнат. Сега, говорейки за общото ни бъдеще, ние трябва да споменем и очакванията на нашите граждани и идеята за конференция за бъдещето на Европа. Зеления пакт, всички те са много важни, но има недостатъци, свързани с преговорите по многодишната финансова рамка, до изграждането на банковия съюз. И също така ние трябва да положим повече усилия, за да посрещнем предизвикателствата на Брексит. Председателката над 17 души са се записали е, за спонтанните изказвания. Искам да ви предупредя, че може и да не мога да дам думата на всички. Госпожа Нецинка. Благодаря. Както мнозина казаха, много неща около Брекзит останаха неясни. Всъщност Джонсън не събра большинството от гласове. Те бяха пръснати между други партии. За, за това Брекзит ще се случи на 31 януари. Изразявам благодарност пред съвета и господин Бърние за това, че направиха всичко по силите си тревожиме отражението на случващото се върху споразуменията в научната сфера. Те бяха много полезни за развиването на научни познания в името на всички. Освен това, високите изисквания към околната среда, правата на работниците трябва да се запазят и ние ще се борим за това. Накрая благодаря на всички вас, които подкрепиха нас, депутатите от Обединеното кралство, които се бориха за оставане. Господин Фараж греши. Бъдещето е на такива прекрасни демократични институции, като Европейския парламент. Надявам се един ден да се върнем към тях. Благодаря колегата Андресен. Благодаря да се обединим около климатичната неутралност 2050 година. Европейския съюз вече има решение и в петък вечерта имаше много поводи за радост, господин Мишел, като председател на съвета. Нека да мислим естествено за науката, за бъдеще, е, но е, естествено ще трябва да се направят и някои компромиси по отношение на финансите и не бива тези компромиси да са вредни. Трябва да мислим естествено именно за това, че ще трябва да се финансират огромни и важни проекти, като Климатичния пакт и Зеления пакт. Финландското предложение за МФР е всъщност безполезно и неамбициозно. Климатичната неутралност, селското стопанство, санирането на сградите, на бързите и е, нескъпи транспортни връзки. Всичко това е свързано с е, МФР. Не само съвета. Госпожо е, Фондерлен, обръщам се и към вас. Не говорете все още за това така, като че ли всичко е вързано в кърпа. Трябва МФР бързо да се реши. Мара Бизото, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вашата Европа е все повече слуга на банките Франция и Германия. Новата комисия и последния съвет говорят за това. Френско-германският съюз иска все повече тайни, незаконни мигранти. Европа на Франция и Германия иска механизъм за финансова стабилност, който ще, който ще повлияе върху гражданите. Вие наложихте правила, с които бъркате в джобовете на италианците. Кой ви дава правото а, да нарушавате правата на гражданите? Подгответе се добре, защото много скоро италианците ще ви изпратят у дома за винаги. Една минута за господин Ван Овертфелд. Госпожо председател, госпожо председател, философията залегнала в Зеления пакт заслужава подкрепа. Имаме нужда а, от а, трайна реалистична трансформация, за да посрещнем климатичните предизвикателства. В своите заключения а, съветът а, подчертава ключовото значение за ориентирана към бъдещето политика. И както каза госпожа Вестагер, технологиите не са екстра в усилията за посрещане на климатичните предизвикателства. Съветът посочва в заключенията си, че климатичната неутралност не трябва да е в ущърп на конкуренцията. Що имаме нужда от финансиране и в взаимната ни дейност ние имаме нужда от компромис. И искам да ви посоча, че парламентът иска да се постигне компромис. Благодаря. Една минута, господин Монти. Благодаря. Яйцата са яйца и Колкото е сигурно, че яйцата са яйца, толкова е сигурно, че аз повече няма да съм тук. Аз съм британец, аз съм шотландец и европеец. Виждам, че се колебаете какво казвам, но подкрепих членовете на Солидарност през 80-те. Работих за падането на желязната завеса. Вие сте антитезата на това да си добър европеец. Вие работите срещу многообразието на економиките и културите. Не става дума дори за Съединените щати на Европа. Не. Искате да слеете всичко в едно хом... хомогенно петно и Обединеното кралство не иска да бъде такъв. Ние си тръгваме и слава Богу. Не си тръгваме заради Дан Ханан, а защото Брексит партията бе основана от Найджел Фараж и това даде стимул да напуснем. Гласувайте за демокрация. Господин Богдан за минута. Свобода! Майкъл. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sorry, just, just a moment. Само за секунда, извинявайте. Извинявайте, прекъсвам ви за секунда. Could we stop the... Много ви моля да спрете да подсвирквате като на пазар. Аз съм ирландка, знам какво значи свобода. Следващия оратор за една минута, господин Богдан. România respinge criteriul pur matematic folosit de președinția finlandeză pentru construirea bugetului Uniunii Europene. Considerăm că proiectul de buget за нас този проект за бюджет не изразява визия. Става дума за една логика на бюджетни економии и всъщност това се отнася за всички държави членки, така че ние по този начин само задълбочаваме разликата в економическо отношение между изтока и запада. И всъщност това предложение увеличава бюрокрацията и по тази причина орязването на средства от кохезионните фондове и от ОСП не са в полза на източна Европа. Европа не подкрепя Европа на две скорости. Европа има само една скорост. Ние подкрепяме климатичния неутралитет до 2050, но ние говорим за една амбициозна цел, която изисква адекватни мерки, така че да бъдат съобразени те с националните условия за да няма големи разлики в стандарта на живот. Госпожа Фридсон, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че сега Европейския съвет застава зад целта да се направи Европейския съюз климатично неутрален до 2050 година. Положението с климата е сериозно. Съответно, налага се да действаме и то сега. Различните държави не успяха да се договорят и съответно много от нас се разочароваха. Съответно е много важно ние сега да си поставим обща цел да направим ЕС климатично неутрален. Тази цел е и в синхрон с Парижското споразумение, а именно да се направи Европа климатично неутрална. Ако това се случи, ще имаме нови възможности, нови бизнес модели, нови пазари, нови техники, нови възможности за заетост и всъщност и нов екологичен растеж. Ще има промени по отношение на климата. Промените трябва да бъдат интелигентно направени, справедливо осъществени. Вярвам, че трябва да се допринесе за това Европа да стане първия континент, който да е климатично неутрален в световен план. Госпожа Харанзова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, след КОП-25 в Мадрид, Европа е една от малкото страни, които искат да започнат борбата с климатичните изменения. Ако това искаме да се промени, трябва да насърчим всички извън Европа да си свършат работата. Например, Китай. Китай не трябва да бъде наричана развиваща се страна. Европа не може да, смени, да спаси планетата сама. Чехия е готова да поема своята роля за спасяване на климата. Имаме нужда обаче от помощ. Фонда за справедлив преход не трябва да е само Кохезионния фонд с ново име. Трябва да има нови средства – Плана за зелени инвестиции е добра идея. Без частния сектор обаче тези средства няма да отговарят на потребностите на индустриализирани страни, като Чехия, Словакия и други страни в региона, които са изправени пред по-големи предизвикателства да отговорят на климатичните изменения и в същото време да поддържат економиката си. Phillips, Госпожа Филипс за минута. Well, European... Виждам, че Европейския парламент вече е започнал да намалява емисиите. Тук публиката е повече, отколкото европейците, европейските депутати. Искаме от европейците да повярват в проекта Европа. Три години вече изнудвате Великобритания. Три години правите всичко, за да променят гласоподавателите своето мнение. Смятахте, че ще го направят, не го направиха. Гласоподавателите не живеят във вашия балон. Въпреки всички усилия, Брексит ще успее. Надявам се, че Борис Джонсън ще ви каже да разберете, ще ви покаже, че а, трябва да се откажете от а, вашата идея за равнопоставеност. Гледайте и плачете. Великобритания ще стане наистина глобална във всяко едно отношение. Ако не повярвате, че федерализма няма, няма бъдеще, всички просто ще ви издухат. Честита коледа на всички, които подкрепиха Брексът. Госпожа Тот. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Аз приветствам Обстоятелството, че държавите членки на Европейския съюз постигнаха споразумение в интерес на климатичния неутралитет, така че Европа до 2050 да стане климатично неутрална. Но има още много какво да се направи. Ние трябва да очертаем основните принципи. Най-важните от тях са следните че а, държавите и а, отделните фирми, които замърсяват въздуха, трябва да поемат разходите, а не отделните семейства. Не трябва да се увеличават разходите за хранителни продукти. По-бедните държави не трябва да получават по-малко средства от кохезионните фондове, защото това само увеличава неравенството в Европейския съюз. Ние трябва да вземем предвид, че въглеродните емисии трябва да бъдат намалени. Обаче за тази цел ни е необходима неутрална технология. И накрая искам да подчертая, че Унгария не само на думи, но и с дела доказва, че желае да бъде климатично неутрална. Ние с 30% сме намалили въглеродните си емисии. Следващият оратор, госпожа Маркес. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи по заключенията на съвета за финансовата рамка. Много време отне, докато лидерите стигнат до решение по рамката. Това бе една загубена възможност за европейските лидери да се стигне до съгласие по един бюджет, който е изключително важен за Съюза. Сега всичко е в ръцете на председателя на съвета, който трябва да направи това, което не бе направено. Срещата ни вчера, срещата с председателя с Соли е стъпка в правилната посока – Искам да ви припомня, че парламентът е готов да води преговори още от ноември миналата година. Искаме да се одобри многогодишната финансова рамка. Так нужно е общо съгласие за финансирането на Съюза. Предложението на съвета е пред нас, но няма как да го приемем. Искаме бюджет 2021 година – но не сме готови. Господин Келер за минута. Uh, Изборите в Великобритания доведоха до ясна решителна победа на вторите. Великобритания ще напусне Европейския съюз на 31 януари. Споразумението ще бъде ратифицирано. В споразумението има предпазни механизми относно премахването на твърдата граница в Ирландия. Трябва да сме внимателни обаче, господин Бърния. Всички разговори, след като Великобритания излезе, трябва да са насочени към това да няма твърда граница на остров Ирландия. Споразумението от разпет и петък трябва да се поддържа. Правото на гражданите да следват, да получават своите права също. Хората в Северна Ирландия имат право да демонстрират своята самоличност както на ирландски граждани, така и на европейски е, граждани. Всъщност мнозинството от тях гласува против Брексит. Политическата действителност сега се променя, демографията на Европа се променя. Ще има промени в бъдеще. Само, че трябва да защитим споразумението от разпет и петък и да видим какво в крайна сметка в бъдеще новите поколения в Северна Ирландия ще кажат относно своето гражданство и относно Обединена Ирландия. Господин Меймараки за една минута. Радвам се, на заключенията на съвета, най-вече, що се отнася до незаконното споразумение между Либия и Турция, защото Гърция беше подкрепена от Европейския съюз и това е изключително важна крачка към стабилност в Средиземноморието, но и към защита на нашите граждани. Това е аргументирано доказателство че трябва да се даде отговор на неясните аргументи на турската страна. Обаче миналото многократно е доказвало, че Турция потъпква правата, в случая става дума за нарушения срещу морското право. Турция преследва политика срещу всичко, което е постигнато до сега. И целта на Ердоган е дестабилизация на Средиземноморието. Това е едно смущаващо поведение на Турция и то трябва да бъде атакувано на европейско равнище и то с конкретни санкции. Необходимо е трезво да помислим за нашите отношения с Турция и трябва да покажем, че Европа е не само безучастен наблюдател. Госпожа Бишов. Благодаря. Чух какво каза господин Мишел. Той говори за конференцията относно бъдещето на Европа. Видях и заключенията. Можем да признаем, че поне до сега Европейския съвет не е проявил голяма амбиция. Надявам се, както каза и господин Мишел, че той ще допренесе и от нова година нататък нещата в съвета да се променят. Тази конференция е един голям шанс Европа да се изправи на краката си и след като хората, поддържащи Брексит, си тръгнат, да имаме нов пробив в Европа. За да стане всичко това, обаче имаме нужда от нова концепция, която да е смела, амбициозна и трябва да имаме по-широко участие на гражданите с представителни диалози, в които да участват гражданите. Не е достатъчно само да се посочва с пръст стратегическия дневен ред или какво е направено до сега. За това искам да направя един призив и във връзка с казаното от Вили Бранд. Трябва да има нов подход към демокрацията и в преговорите с комисията и парламента трябва да има един нов концепт, едно ново понятие, в което да участват и всички граждани. Господин Ранжел, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, госпожо комисар, много се радвам, че Европейската комисия прие идеята за енергийна свързаност. Свързва Португалия, Испания с останалата част на Европа през Перинеите. Това е приоритет за зеления курс. Това не е само екологичен проблем, економически проблем, не, това е геополитически проблем. Така ще имаме по-слаба зависимост от Русия. Трябва да отворим вратите на енергетиката към Иберийския полуостров, който има чиста енергия и тази енергия може да отиде в други региони и така ще спадне зависимостта ни от Русия. На председателя Жан Мишел трябва да кажа, че съм малко разочарован от това, че като че ли съвета няма визия за бъдещето на Европа. Съветът трябва да се ангажира. Парламентът също трябва да поеме ясен ангажимент. Трябва първо, на първо място да сложим гражданите. Първо трябва да чуем гражданите и тогава да се интересуваме какво се случва. Съвета трябва да работи в тази посока и ако съвета иска, ние сме готови да го направим. Благодаря, госпожо председател. При заключенията имаше единодушна позиция на Европейския съюз. Европейския съюз потвърди незаконното поведение на Турция, както по отношение на економическата зона и така наречения меморандум, подписан с Триполи. В двата случая Турция се движи извън морското право на ООН и днес съветът изрази своята солидарност прямо държавите, чието права се потъпкват. Или с други думи, това, което прави Ердоган е срещу Европейския съюз, срещу международното право. Това е нещо, което вече сме постигнали като права на Европейския съюз, права, които обхващат източното Средиземноморие. Що се отнася до енергетиката там, ние днес разговаряме за всички тези въпроси и съветът се обяви за мерки срещу Турция, обаче утре Започва работа, започва нова дискусия, новата комисия за подобряване на търговските отношения с Турция. Не бива да забравяте, че Ердоган създава нови джихадисти в Либия, а ние трябва да защитаваме правата си. Колеги, няма как да имаме спонтанни изказвания. Знаете, че в 12 часа предстои връчването на наградата Сахаров. Извинявам се на всички, които искат да се изкажат. За една минута госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на председателката на комисията, уважаеми колеги, уважаеми господин представител на съвета. Два коментара във връзка с резултатите. На първо място, държавите членки нямат единна позиция относно положението в Малта. Видяхме, че Върховният съд в Малта загуби в битката и това е срамно. На второ място, Зеления пакт. Ако искаме наистина това да е зелен пакт и да имаме мото относно на растежа, а съвета го потвърди, трябва да заложим на нови интелигентни решения в Европа. Само по такъв начин ще постигнем климатична неутралност до 2050 година. От технологична гледна точка това е възможно, но трябва да имаме и а, разчитане на индустрията. Това са две страни на една и съща монета и затова се надявам, че от следващата година, когато залагате на климатично законодателство, ще залагате и на индустриална политика. Това са две страни на една и съща монета и аз се надявам да имате добри предложения. Господин Корбет. С напредването на Брексит е, искам да ви моля да не забравяте, че 53% гласуваха по време на тези избори за партии, които искат друг референдум, т.е. нов референдум. Всички проучвания на общественото мнение показват, че мнозинството британци биха гласували, ако има нов референдум, за това да останат. Господин Джонсън с неговите 43%, само 1% повече от госпожа Мей, смята, че това е мандат за така наречения твърд Брексит. Не дайте да се заблуждавате. Той иска такъв непоколебим Брексит, защото отстъпи от предишното си обещание, когато каза, че, Евро... че парламента на Великобритания ще гласува за удължаване на срока. Той вече каза, че няма да го удължаваме. Той не иска да води преговори, за да има едно надлежно партньорство или търговска сделка. Стратегията му в преговорите е дайте ми каквото искам, иначе ще се самозастрелям. Не, това ще доведе до бедствен Брексит. И накрая, госпожо председател, искам да подчертая казаното от Гифер Хофштад. Този парламент не бива да подкрепя каквато и да е сделка, докато не се защитят правата на гражданите и на Великобритания и на Съюза. Благодаря. And the last speaker... Последният оратор, господин Кели, за минута. Е, Благодаря госпожо председател. Много се радвам, че е, имах възможност да се изкажа на заседанието на съвета е, миналия уикенд. Е, радвам се, че ще дам своята дан за бъдещето на Европа. С нощи на заседанието на нашата група Изключително любезния Мишел Бърние ни каза какво ще стане в идните 12 месеца. Стана ясно от изказването на господин Корбет, че ако няма добра воля и отстъпки около масата, ще има трагичен резултат. Затова се обръщам с апел към господин Джонсън. Нека да не се фиксира върху крайните срокове. Искам да му кажа, че е по-важно Брексит да бъде реализиран по правилния начин, отколкото да бъде реализиран по какъвто и да е начин. Госпожа фон дер говори за МФР. Надявам се, че всички оставащи държави членки ще засилят мерките, които са готови да предприемат и ще имаме добър бюджет и собствени ресурси. Благодаря. Благодаря на вас, казва Председателката приключваме с ораторите. Даваме думата на господин Бърния, главен преговарящ. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Урсула фон дер Лайн, председателя на Европейската комисия, каза много неща във връзка с Брексита. Аз ще кажа няколко думи в отговор на вашите изказвания и, както винаги, не е за първи път парламентът дебатира по Брексит, като знае, че той вече наистина ще се състои на 31 януари. И казвам това с голям респект и с голямо разбиране. Имам предвид изказването на Ирача, на Дачен Холос, на Ска Келер, на много от вас. Много голямо разбиране по отношение на вас. Много от вас биха пожелали а и извън Европейския парламент много хора биха пожелали е, Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, но аз проявявам респект към британския избор от самото начало. Ние проявяваме отговорност, дами и господа депутати. Нашата мисия, която ви беше поверена, се състои да респектираме волята, изразена от мнозинството британски граждани и да организираме един а, е, регулиран изход на Обединеното кралство от Европейския съюз предвид договорите, които действат и вие познавате много добре а, този договор а, а, и останалите, така че а, Имам предвид и е, управляващата група по Брексит и всички парламентаристи, които участваха в групата на Върховщад. Аз си спомням, че е, нашият председател Урсула фон дер Лайн каза на 27 ноември, каквото и да бъде нашето бъдеще, е, връзките и приятелството между нашите народи няма да бъдат разрушени. И това е линията, дами и господа която ще следваме в бъдеще, която ще ръководи нашата работа, която ще бъде амбициозна, изпълнена с респект и разбира се, ще имаме предвид едни амбиции насочени към стратегически отношения с Обединеното кралство. Комисар Фил Хоган и всички останали комисари, които имат връзка с темата, ще следват една стратегия, която ще набележи всички приоритети и Имам предвид и работата на Жозеп Борел и останалите комисари. Обединеното кралство ще остане наш приятел, наш съюзник, наш партньор и ние трябва да преведем това партньорство, това приятелство и тези връзки в новия договор. Аз искам да кажа, че рамката на бъдещите отношения е много амбициозна. Тя беше очертана по много прецизен а, начин в тези 36 страници на документа, които виждате. И аз искам да ви припомня, че а, общата декларация е наистина обща. Всяка дума е приета от нас и от Борис Джонсън. И какво може да намали тази амбиция, дами и господа депутати? Две неща. Първо, времето, времето, от което имаме нужда за да дадем израз на тази амбиция в конкретния текст на договора и второ, очевидно, разликите, които могат да се появят между нашите интереси и нашите цели. И в частност, отговорът, който ще даде Обединеното кралство през идващите седмици на един въпрос. Те напускат Европейския съюз, ние респектираме този избор, но те не напускат Европа дали те ще се отдалечат и в каква пропорция от нашия регламентационен модел. И това е въпроса, който трябва да бъде зададен и на него Обединеното кралство трябва да даде отговор. От днес ние всъщност имаме три основни задачи, които трябва да изпълним заедно. Първо да приключим процеса на ратификация на договора за излизане от Европейския съюз. Второ, да а, из, Готвим един договор, който наистина отговаря на интересите на всички граждани и е съобразен с правните разпоредби. И госпожо председател, аз казах това на Шон Кели, на госпожа Келер и на други в Ирландия и Северна Ирландия за мира и за стабилността. Това също трябва да бъде нашата втора задача. И трето, нови преговори в ограничен срок от време. Ние чухме министър-председателя на Великобритания, който каза, че не желая да удължи този срок. Това обаче е възможно. Възможно до 30 юни е, да се заяви, е, така че всеки от партньорите могат да кажат да или не за удължаване на преходния период до 30 юни. И аз е, искам да посоча, че ние трябва да направим всичко възможно в очертаните граници. Може да направим всичко, но трябва да дадем всичко от себе си. И ако ние очертаем всички измерения на новите отношения, ние можем да продължим и след преходния слог, края на 2020 година и можем да продължим да работим заедно с британците и да преговаряме с тях. Аз съм поел нови ангажименти, също така и с ваше доверие и доверието на председателя на Европейския съвет. Ще продължим да работим по същия метод с прозрачност, честност, диалог с всички комисари, които са засегнати в случай с службите на комисията. И аз искам да а, кажа нещо на господин Михел Ивер, който много пламенно се изказва ние, той каза, ние сме горди да бъдем британци. Очевидно, да, ние проявяваме респект към вашата гордост, обаче, господин депутат Ивер, е, ние всички сме горди тук да бъдем патриоти. Всички. И нямаме нужда да ни давате уроци по патриотизъм. Единственото нещо, което искам да кажа е, че нашия патриотизъм, нашата гордост, към тях ние прибавяме едно допълнително измерение. Ние смятаме, че нашия патриотизъм и днес, и утре, и в следващите месеци ще бъде още по-силен, защото ние добавяме Европейския съюз и общите европейски действия към този патриотизъм. Благодаря, господин Барние. Сега последен ще бъде председателя на съвета господин Мишел. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за различните послания, които бяха отправени към мен, пък и становищата, които изразихте. На първо място за климата. Миналата седмица това беше първата задача на съвета. Благодаря ви за насърчаващите думи, но остават много задачи, които трябва да бъдат изпълнени и по-специално необходимостта е много бързо да стигнем до съгласие до 2030 година, да сме готови и ще направим всичко възможно с комисията, имайки предвид необходимите анализи, за да постигнем целите. На второ място. Да, Миналата седмица Европейския съвет излезе с едно решение, което беше единодушно. Става дума за неутралност до 2050 година и изпълнение от всички държави на тези мерки. Ще се върнем отново на тази тема през юни на Европейския съвет. На трето място вие започнахте да говорите за финансиране. Трябва наистина да изглежда реалистично изпълнението на тези задачи. Ние ще следим едните седмици и месеци и години какво ще се случи и особено за едния бюджет на съвета. Много теми бяха повдигнати от вас, но е важно да имаме силна позиция. Европейските, европейския курс, климатичния, та неутралност до 2050 година дава на нашите институции ясен мандат международен план – и по-специално в рамките на срещите ни с Китай, за да почнем да изнесем в световен план този дневен ред. Аз смятам, че това е изключително важно. Създават се условията Европа да гледа напред и да бъде нещо като шампион на тази идея. Важно е за нашата стабилност, за нашия просперитет, за развитието, за новаторството и накрая има известно нетърпение, което чувам от вас е, вървим по този път от няколко месеца. Няколко месеца минаха от Сибил. То беше в началото на тази година, 2019. Девет европейски от 20, страни от 27 смятат, че трябва да се стигне до 50 година до климатична неутралност тогава, а сега има единодушие на последния съвет. Вижте какво развитие последните месеци. Въпросът за европейския бюджет. Съгласна съм с това, което каза господин Вебер, както и други европейски парламентаристи. Това е изключително сложна задача пред нас идната седмица. Затова отделих много време, дами и господа, за да се срещна отделно с всеки един е, лидер на държавите, да разбера до каква степен те са готови за компромис. Нужна е политическа последователност а, от политиците. Тук се говори и за амбиции, те са много легитимни, иска се да се действия посредством бюджета, но в съвета това също е факт. До мен обикновено седят държавните правителствени ръководители и ръководители. Те говорят с националните парламенти и тук виждам и представителите на гражданите директно. Т.е. всички ние, всички институции сме готови и на национален и на европейски план да излезем с едно и също послание. И накрая правовата държава и Малта. Това е изключително важна тема. Правовата държава е една от градящите тухли на нашия проект. Убийството на журналист е драма за семейството, драма за близките, човешка драма, човешка трагедия. Но отвъд тази трагедия, тази драма за семейството, това е едно сериозно нападение а, на свободата на пресата – който е всъщност в основата на този европейски проект. Тъкат следствени действия, те трябва да почиват върху принципите на правовата държава, на разделението на властите. Всеки от нас носи своята отговорност. Тук имаме Европейски парламент, съвет, същото се отнася и за държавите членки. Всеки трябва да поеме своята отговорност. Аз ще поема своята отговорност, когато става дума за защита на правовата държава. Винаги, винаги съм го казвал и съм готов също да се срещна с семейството на убитата журналистка. И накрая една дума за Брекзит. Искам отново да кажа тук следното. Имаш референдум преди три години. Тогава казах, че уважавам позицията и изразена на този референдум на, европейск... на британския народ. Уважавам това решение и съжалявам, разбира се, за него. Европейския съвет миналата седмица и господин Барние казаха съвсем точно, че се готвим за следващия етап. Знаем каква е позицията, в която се движим, знаем на къде искаме да отидем, нужна е прозрачност, нужна е единство по време на тези преговори, нужна е лоялност. Трябва да защитим европейските интереси и вътрешния пазар. Много спокойно трябва да се действа. Важно е да кажем на всички, които чух там горе в тази зала, че трябва не може да се обижда. По-добре е да се дават аргументи няма да бъдем сплашвани от този тип приказки. Ние ще защитаваме силните отношения за бъдещето ни с Великобритания. И накрая, в заключение, няколко думи за амбициите си. Много е важно да действаме разумно, амбициозно. Така трябва да се държим, такива трябва да бъдат институциите. Всяка институция носи мечтите на гражданите. Този проект ни мобилизира и той трябва да е проект за бъдещето. Благодаря, господин председателю. Преключваме с дебата. Ще продължим след малко с връчването на наградата Сахаров. momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Este journal, donde los journalistes son tués. This has happened in my own country. Je prends ici la parole qu'on me confisque dans mon pays. Kosovo se trouve dans une situation extrêmement dramatique. do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharo al pueblo de Cuba.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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нет цензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。 Чечне, вообще на Северном Кавказе. The of war is our world. Still, there is hope. C'est dramatique.